И последно съобщение. В съответствие с член 211 алинея 3 на правилника, Комисията по конституционни въпроси предлага следното тълкуване на точка 13 е 1, съвързана с кандидатурите. Ако един заместник-председател трябва да бъде заменен и има само един кандидат, то тогава изборът може да стане чрез аплодисменти от залата. Председателят може да реши дали това, този вид гласуване може да се замени с тайно гласуване. Така че, ако има някакви възражения към това, до утре ако няма такива възражения, то тогава ще се смята това тълкуване за одобрено.